за предлагане на храни в контекста на неодавна възникналите проблеми с конското месо. Това е по-особено разискване, тъй като става дума за декларация, няма да има нито процедура сини карти, нито а, изявления по процедурата Catch the Eye. Комисарят Борг. Името. През последните седмици аз говорих пред Комисията по селско стопанство на парламента, както и пред Комисията по околната среда. По въпроса за откриването на конско месо, етикирано като говеждо месо в някои продукти в редица държави членки. Радвам се, че има възможност да ви представя най-актуалната информация за мерките, които предприехме или които възнамеряваме да предприемем в близко бъдеще. Бих искал да подчертая, че само месец след първите разкрития ситуацията показва, че скандалът не е довела до криза в здравеопазването към момента. Както ще спомена по-късно, ние извършваме допълнителни проучвания за ефекта. Така че до сега този скандал не създаде проблеми с здравето, както е имало в близкото минало. Става дума по-скоро за измама при етикирането, а не за здравен проблема. Необходимо е да се гарантира спазването на изискванията, които се съдържат в европейските регламенти. Държавите членки трябва да проверят дали даден продукт е рисков и дали отговаря на съответните изисквания. Имаме и други инструменти, като RAPEX и там може да се подава сигнал от а, държава членка и този сигнал се разпространява бързо до останалите държави членки. При сегашният а, скандал, етикираното като говеждо месо, конско месо в някои продукти, беше а, оповестено чрез тази система за бързо оповестяване. Системите ни за проследяване работят добре Държавите членки, техните власти могат бързо да установят кой какво е направил, къде и кога. Всички държави членки осъществяват в момента тестване за наличие на конско месо в продукти, етикирани а, като говещо и дали се съдържа фенилбутазон на 19 февруари беше извършено проучване, беше подаден в началото на февруари сигнал от британските власти и на 15 февруари беше направена препоръка пред Постоянната комисия по хранителната верига. Държавите членки се съгласиха да бъдат извършени инспекции. На 19 февруари беше прият плана за инспекциите. Държавите членки трябва да информират комисията до 15 април какви са констатациите от извършените проверки. За да се възстанови доверието, трябва да се извършат не само проверки, но да бъдат оповестени след това резултатите от тези проверки. Европол координира действията. Всички държави членки трябва да информират точките за контакт на Европол за техните констатации. Трябва да се действа при пълна прозрачност, за да може да започне работата по възстановяване доверието на потребителите. Стана ясно, че законодателството ни е стабилно, наличието на измама не поставя под въпрос валидността или същността на самите разпоредби. Проблемите се съдържат в прилагането на законодателството, а не в самото законодателство. Както при останалите скандали, свързани с храни, ние имаме задължението да се извлечем полки и да се помисли какви да бъдат евентуалните промени на базата на придобития нов опит и в този случай няма да е изключение, защото сериозно беше разтърсено доверието на гражданите. Затова ние трябва да действаме бързо, като използваме ефикасно инструментите, с които разполагаме и да анализираме данните незабавно. Комисията обмисля как можем да засилим своя контрол в три области санкциите, нивото на контрол и обозначаването на происхода. Важността на контрола и засилването на санкциите при прилагането на законодателството излезоха на преден план. Съгласно сегашните директиви, държавите членки трябва да прилагат раз... разобеждаващи подходящи санкции предложението, което беше изготвено доста преди да избухне скандала за преразглеждане правилата за официалния контрол по хранителната верика, ще изискват от държавите членки да предвидят финансови санкции за преднамерено нарушаване на правилата по хранителната верига. Това трябва да отчита какъв, какви щети са нанесени от тези действия. За това само заплахата, че ще загубят повече, отколкото ще печелят от прилагането на неправомерни мерки, може да ги разобеди. На следващо място, предложението за подобряване на официалния контрол ще подобри възможностите комисията да изисква от държавите членки да прилагат координирани планове за контрол за определен срок, за да бъдат установени недостатъци по веригата, както и да установят трайни изисквания за контрол при нови рискове, които са забелязани дори при сегашната ситуация. Забелязваме, че повечето държавите членки прилагат такива правила но това не е правно изискване към момента. И на трето място, както знаем, някои държави членки, както и представители на Европейския парламент, изискват да има задължително етикетиране на происхода на съставките. Това не е свързано с скандала. Този скандал обаче щеше да възникне дори да имахме такива правила за происхода. Но има държави членки, които считат, че трябва сега да използваме възможността, за да въведем задължително етикиране, етикетиране на происхода не само на говеждо месо, но и на продукти, в които се използва то като съставка. До края на тази година ще бъде разгледан въпроса и към края на годината ще бъде изготвен доклад. Аз се ангажирах да ускоря предоставянето на доклада в началото на есента. Този доклад трябва също да отчита и въпроса за отразяването на происхода и да се разгледа възможността за въвеждане задължително етикетиране на а, происхода на говеждото месо на вътрешния пазар. Аз а, съм отворен, що се отнася до този въпрос, а, въпреки че той не е пряко свързан с сегашния скандал. Въпреки че етикетирането на происхода нямаше да предотврати сегашния скандал с конското месо. Аз ще публикувам този доклад максимално скоро и ще ви представя съответните документи. Общественото доверие е много крехко и то бързо може да бъде нарушено. Затова настояваме държавите членки да засилят проверките. Извършват се също и съдебни разследвания и да разпространят новата информация, за да може да се приключи по този въпрос максимално скоро. За сега съм доволен от нивото на сътрудничество между държавите членки. Искам да наблегна дебело колко важно е да се извлечем полуките от този скандал и сигурно споделяте моята решимост да се възстанови изцяло доверието към хранителната верига в Европейския съюз. Ние разполагаме с една от най-добрите системи на света и непрекъснато повтарям това, но това не означава, че не можем да подобрим допълнително нещата и че не можем да се извлечем полки от минали и настоящи кризи. И никога не трябва да преставаме да проявяваме бдителност, за да не се допусне загуба на доверието. Разчитам на съдействието на вашият парламент, както и на държавите членки. Благодаря, господин комисар. Сега от името на политическите групи давам думата на господин Сибер за 3 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, Аз съм съгласна с това, кога, което каза, казахте, че са необходими системи за гарантиране на сигурността на хранителните продукти на световно ниво. Този скандал показа колко големи и мащабни са проблемите в този сектор. Не можем да кажем, че имаме супер системи, че са необходими малки изменения. Необходими са проверки. Това е включено и в доклада на комисията и е включено също това, което трябва да бъде променено. Не трябва да кажем сега държавите членки са отговорни за, за контрола, а ние просто на европейско ниво правим принципни общи проверки. Трябва да се погрежим за това, нещата в този сектор да вървят както трябва, защото виждаме какво става с доверието на потребителите, че то беше загубено. Трудно е да бъде възвърнато това доверие, също е и скъпо. Трябва да, ето защо трябва да кажем, че трябва да информираме обществеността, така че такива случаи да бъдат изолирани и избягвани. Какви системи за контрол трябва да бъдат въведени, така че от економическа гледна точка за операторите такъв тип действия да не представляват интерес? Трябва да се съберем, да направим а, ясни и прости сметки а, за това какви мерки да бъдат въведени, да се види там, а, където е необходимо да бъдат да бъде увеличен броят на произволните проверки. В тази връзка комисията трябва да се ангажира с тези задачи. Трябва да се провери и какви са рамките свързани с санкциите. Някои държави членки са много строги, други при други законодателството е по- по-щадящо. На следващо място. А, имате проблем с превода ли? А, не получаваш превод на това, което казвам ли? Да. Ами нямаш късмет. Okay, Добре, продължаваме, каза председателя. Както казах, важно е да се е, изгради система за контрол. На второ място е важно да се знае кой носи е, отговорността. На трето място да се е, укрепи доверието на потребителите. Това е една основа, върху която ние трябва да градим. Има изисквания за етикетирането на происхода на месото, къде са ам, били умъртвени е, животните и е, каква е веригата, по която е минало е, месото. В, област, в е, сектора на е, хранителните продукти е, е, лошо да се прилага на принципа за това, че когато се пести, това ще е за добро. Е, трябва да се стремим към възможно най-високи стандарти, трябва да имаме гарантирани е, минимални стандарти, които да бъдат е, спазвани, така че потребителите да получават в чинията си това, което са си поръчали. Благодаря ви. Благодаря, господин Сивер. Давам думата на госпожа Мак Авен за две минути. Благодаря, госпожо председател. Приветствам казаното от вас, господин комисар, и по-специално онова, което казахте за забързването на проучванията на месото в готови продукти. Казахте, че това не е било причината за кризата. Но когато парламентът преди две години гласува по този въпрос, той го направи, защото искаше дружествата да поемат отговорност за веригата си за доставки, за да сложат етикети и така няма да може да прехвърлят топката, както правят по-настоящем. Мисля, че потребителите бяха шокирани от това, че не се знае самата верига. Една кланица в една държава, след това някъде друга да се обработва, в трета държава се случва четвърта обработка и всъщност сме загубили контрола от фермата до вилицата, който съществуваше, когато възникна кризата с лудата крава. Комисията и съвета казаха, че ще бъде прекалено скъпа тази система. Държавите обаче харчат ли сега а, много, откакто възникна този скандал с конското месо? С конското месо. Казахте, че системата по принцип е добра. Много хора ми казват, че промените, които настъпиха 2006 година с законите е, е, за рестрикции на месото, са е, ограничили броя на инспекциите в кланиците. Вместо да имаме инспекции всеки ден или необявени, имаме само обявени инспекции на 3 месеца или на 6. Говорим е, за местата, където месото се разфасова. Тази година говорим за нов преглед на регламентите за хигиената при обработка на месото. Искам да разбера какво искате да постигнете, защото във вестниците в Великобритания се казва, че ще предложите саморегулация в продоволствения сектор ще дадете по-голяма отговорност на хранително-вкусовия сектор. Имаме криза на доверие на потребителите и вие сте този, който не бива да допусне повтаряне на грешките. Благодаря. Давам думата на господин Дейвис за две минути. Благодаря, госпожо председател. Едно от първите неща, които направих като член на парламента преди 14 години, беше да организирам среща по друга хранителна криза, свързана пак с говеждато месо. Комисията се оказа, че няма полицейски е, сили, няма възможности да налага разпоредбите на закона. Тези проблеми възникват е, година след година. Говори се за ефикасни, пропорционални, разобеждаващи санкции. Казахте, че имаме най-добрите разпоредби за етикетиране на храните, но те не струват кой знае колко много, ако не се прилагат на, пра, на практика. Но има разлики в прилагането, различни процедури в държавите членки, различни подходи и освен това, има разлики в санкциите, които се налагат от националните съдилища. Необходимо е европейските закони да се прилагат еднакво и ефикасно във всички държави членки, защото всеки ще си каже, защо аз да ги спазвам, след като другите не го правят. Европейският съюз обаче не може да налага общи наказателно-правни решения на държавите членки. Нещата трябва да излезат наяве, трябва да има повече дискусии, повече анализ за това по какъв начин държавите членки прилагат на практика законодателството, по какъв начин съделищата им, прокуратурите им тълкуват тези разпоредби. И ако всичко това не излезе наяви, ако не посочим виновниците, ако не водим тези разговори публично, няма да се стигне до равно прилагане на закона. Това ще го обезмисли. Благодаря, господин Дейви. Сега давам думата на господин Шлитер за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вас, господин комисарио вие предприемате мерки за изготвянето на ново предложение. Казахте, че имаме а, нужда от нови и а, разобеждаващи мерки. През последните години стана ясно, че а, месото се държи охладено в продължение на години и след това се използва отново. Тогава се стигна до скандал. Сега отново избухна друг скандал с конското месо, което е намерено в продукти, съдържащи говеждо месо. Докато има такива скандали, трябва да имаме предвид, че в системата и нещо не е наред, че има вратички, чрез които се извършва фалшифициране на етикетираните продукти. Необходимо е ем, да се предприемат такива мерки, които да имат обезкуражаващ характер. Ем, тези, които са склонни към измами, е, да се страхуват от това, че могат да бъдат разкрити. Трябва да има инспектори. А, и те да не са само държавни служители. Самите предприятия трябва да имат инспектори, те да се самоконтролират беше подчертано, че трябва да има проверки от страна на държавни инспектори. В противен случай то няма как нещата да са наред. Относно обозначаването на происхода има проучвания, които посочват, че е добре обозначаването на происхода върху етикетите, за да могат потребителите да знаят откъде идват, идва този продукт. Дали съответните животни са били отгледани и заклани в тяхната държава членка или в друга. Необходимо да има една по-къса хранителна верига между селските стопани и потребителите. Сега относно правилата за обществените поръчки. Трябва да имаме предвид, че в областта на хранителните продукти всичко трябва да се случва на местно ниво. Това е важно. Важно е и за вътрешния пазар. Във вътрешния пазар веригите стават все по-дълги и нещата стават все по-сложни за контролиране. При дългите вериги ам, съществува а, опасност да се стигне до злоупотреби. Необходимо е потребителите да бъдат информирани надлежно, веригите да бъдат съкратени и тогава няма да има вече стимули за фалшифициране. Господин Никълсън, благодаря, госпожо председател. Наистина, потребителското доверие бе разклатено от скандала с конското месо. Както винаги при такива кризи, това може да бъде нещо положително. Хората се връщат в местните месарници. Това е хубаво. И ни изпращат ясно послание. Искат, когато купуват, да знаят какво купуват. И това трябва да бъде приветствано. Аз съм за ефективното етикетиране, но каквито етикети да сложим, престъпниците, ако искат да разбият системата, няма никакво значение какво правим ние, ако няма добри инспекции. Скандал се случи поради две причини. Първо е превокалено дълга месопреработвателната верига и имаше и натиск от продажбите или продаващите на дребно да падне цената и да се предлага ефтина храна. Искам ясно да го кажа това днес тук. Няма ефтина храна. Добрата храна струва скъпо. Благодаря. Е, благодаря, господин Никълсън. Давам думата на господин Аниус една минута. Преди 13 години британското правителство глупаво позволи на Европейския съюз да придобие компетентност в, по въпросите на храните. Но има сериозна некомпетентност на ниво Европейски съюз, което доведе до това британските граждани да ядат конско месо, представено като говещо. Системата е отворена за измами. Корупцията е факт. При предишната система в Обединеното кралство, където редовно се извършваха проверки, бързо щеше да се установи наличието на корско месо. Повечето от британските депутати а, читат, а, че министъра по селско стопанство има възможност да действа, но всъщност той е напълно а, в невъзможност да действа. Благодаря, госпожа Андерсън. Комисията установи, че независимо от действащото законодателство, все още има престъпни структури, които целят а, а, изгодни приходи ние трябва да поемам отговорността за това да бъдат предотвратени всякакви такива престъпни действия в хранителната верига и то възможно най-бързо. Европейския съюз има една от най-добре развитите системи а, на света, но тя не е на 100% пригодена към а, целите. Необходимо е да има системи за обозначаване на происхода, дори и за замразени продукти. Такъв процес ще гарантира, че веригите от супермаркети ще поемат по-голяма отговорност, като вземат предвид изцяло специфичните характеристики на държавата членка. В Северна Ирландия, например, ако се установи, че има е, такова етикетиране, то се предотвратява на следващи етапи, така че е, такива случаи вече да не възникват. Благодаря ви. Госпожо председател, в е, Нидерландия казваме, че продажбата на конско като, а, като а, говеждо една измама. И това вече е нова фраза в нашия език. Изкован е нов термин. Това е погрешна практика. Трябва да видим с какво се занимават определени лица. И националните власти са тези, които трябва да се занимаят. Заключението трябва да бъде ясно. Нашата партия от години твърди, че трябва да махнем тази ужасна агенция ЕФСА, която не прави разлика между кон и крава. Трябва да разрешим този проблем, иначе какво ще стане? Опасност за продоволствената верига. Да, думата е на комисаря Борг да отговори на направените изказвания. Благодаря, госпожо председател. В повечето от изказванията се посочваха две-три неща. Първо, за санкциите. Съгласен съм, че въпреки, че законодателството се базира на директиви и нямаме регламент, както в сферата на околната среда, където са прецизирани санкциите, Читам, че в директивите трябва да бъдем по-конкретни, още при тяхното изготвяне. Считам, че трябва, че по такъв чувствителен въпрос трябва да демонстрираме, че престъпността няма да остане безнаказана. Знае, че въпросът е в ръцете на държавите членки. Както каза господин Дейвис, комисията няма никакъв контрол върху съдебните решения, които вземат националните съдилища. Има случаи, например, за производители на местни изделия, чието лиценз не е отнет въпреки престъпната му дейност. Считам, че санкцията, която се налага, финансовата санкция, която се налага, трябва да бъде също толкова висока, колкото биха били печалбите от измамата. Ако ползата от нарушаване на европейското законодателство е много по-висока, отколкото санкциите, разбира се, че ще се а, случват такива нарушения. Дори да имаме и закони, знае, че ще има случаи на извършване на престъпления, както може би е в момента, може би някъде се извършват кражби. Все пак трябва да проявяваме реалисти. Не всичко може да е съвършено, което обаче не означава, че не трябва да имаме санкции, които да са възпиращи им. Освен това, трябва санкциите и инспекциите да бъдат максимално ефективни. Разбира се, инспекциите могат да бъдат подобрени. Структурата е ясна. Законодателството на Европейския съюз, не само в хранителния сектор, се прилага от държавите членки. Производителите на храни обаче са тези, които отговарят за това вярно да етикетират а, своята продукция, но националните власти трябва да извършват контрол. Ирландската агенция беше тази, която извърши разследване в бив бъргери, които са били най-ефтини, които се предлагат в супермаркетите и е установила, че някои от продуктите, които се предлагат като съдържащи говеждо, преобладаващо говеждо месо, се оказва, че с 80% други съставки, конско месо, например. Чрез системата за контрол се проверяват също и по какъв начин са извършени проверките. Сега отскоро се правят а, такива а, ДНК тестове. Преди се извършваха по-различни типове проверки. И тези ДНК тестове се правят, за да се установи дали продуктите, съставките, които се твърди, че се съдържат, са действително тези, които са обявени на етикета. Ние сега предлагаме държавите членки да извършват случайни, необявени предварително проверки по цялата верига на хранителни доставки. Що се отнася до етикетирането на страната на происход, мога да ви кажа пет от причините, които държавите членки в миналото излагаха, защо не бива да се въвеждат тази мярка. Мога да ви дам и пет други причини от други група държави членки, които казват защо трябва да се въведе такова етикетиране сега след този последен скандал. Има известно разместване в групите за и против, но аз съм отворен по въпроса. Би трябвало да разберете обаче, че това са въпроси, които са свързани с разходи, И трябва да сме много предпазливи, за да не се засегне вътрешния пазар, да няма елементи, на които да се гледа като на протекционистки на пазара. Зная, че има все повече държави членки, които са за въвеждането на такива разпоредби и след като из... бъде изготвен доклада, аз ще предприема необходимите мерки. Важно е да не се Подкопая чрез този скандал вътрешният пазар. Някои коментари се отнасяха до това да се въведат отново бариери за търговията след а, този проблем с етикетирането. Но трябва да подчертая, че измамите не са запазена марка на отделна държава. Знаем за случаи на месо, което е изнесено от Великобритания през Франция към други страни. Вътрешният пазар е нещо положително. Той е крайъгълният камък на Европейския съюз, но ние имаме 500 милиона потребители в Европейския съюз. И когато някой наруши закона в една страна, случилото се засяга всички останали, както в Шенген. Понякога знаете, че влизат престъпници, благодарение на тази система, които се движат свободно, което обаче не означава, че не трябва да имаме шенгенско пространство. Същото се отнася и за вътрешния пазар. Той трябва да е отворен, но трябва да има по-строги мерки за контрол. През последните седмици а, спадна значително общественото доверие след този скандал и ние трябва да положим максимални усилия бързо да се възстанови това доверие. Трябва също да се извлечем полки от това, което се случва. Знаят, че има някои оператори, които могат да засегнат начина по който европейските потребители гледат на хранителната верига. Трябва да се направи нужното подобни измамни практики да не се допускат в бъдеще. Благодаря, господин комисар. С това приключваме разискването по тази тема. Преминаваме а, към. А, докладът на Тун Анта Хоненштай за онлайн решаване на потребителски спорове и доклад на господин Греш за альтернативно решаване на потребителски спорове. Първо давам думата на госпожа Тун Анта Хоненштай.